Okay, colleagues, I'm going to... И така, колеги, предлагам да започнем заседанието, uh, because time is, is very tight. защото разполагаме с крайно ограничено време. Преди всичко искам да ви помоля да приемем дневния ред, така както е предложен. Надявам се да ви удовлетворява. Видимо е така. Благодаря. По съобщение на председателя искам да ви препратя към заседанието на координаторите от 30 септември по а, програмата за изслушвания и делегации за 2014 година. Моля, уведомете секретарията за вашите желания за участие в делегации – до година. През първото полугодие има само едно посещение. За публичните изслушвания също имаме програма. След това за проучвания в момента в този състав на парламента не са поръчвани нови проучвания. И по комитологията координаторите взеха предвид меморандума от 21 септември. Меморандум номер 20. Това са съобщенията ми. Реално имаме една точка в дневния ред. И това е железопътния пакет. Трябва да си подредя документите и да започвам. Преди това обаче трябва да одобрим протокола от заседанието от 16 и 17 септември. Приемате ли го? Благодаря. И така, четвъртият пакет за железопътния а, превоз. Е, стигнали сме до 6.15, но така или иначе имаме само първоначална дискусия и ще ви помоля да не се повтаряме и изказванията да не са еднакви. Първо, доклада на господин Елка Драуи с докладчиците в сянка, след това доклада Грош с докладчиците в сянка, след това комитета на регионите, след това всички, които желаят да се изкажат по тези две предложения. По същия начин с докладите на госпожа Билбао, господин Циле и господин Количек ще постъпя по същия начин, въпреки че там предложенията за изменения не са толкова много. Действително ми трябва вашето съдействие и разбиране, за да се придържаме към предвиденото за заседанието време. И така, на докладчици 4 минути, е, на докладчиците в сянка по 3, еднократно 5 минути на комитета е, на регионите, 5 минути е, на комисията за първият Ел Кадрауи, след това за доклада Грош 3 минути и после по 2 минути за останалите. Всички колеги имат също по 2 минути. Ако така работим, ще се справим. И така започваме с господин Ел Кадрауи. И моля ви, нищо лично няма, не се обиждайте, е, ще включим хронометъра 4 минути на господин Ел Кадрауи. Благодаря. Имам честа да бъда пръв, защото най-много изменения са внесени именно по моя доклад. Вероятно, първо е, трябва да очертая философията за либерализирането на пазара, към която съм се придържал. Според мен, не бива да бъде самоцел либерализацията. Същевременно тя може да бъде полезно средство – със съответните стимули, за да се постигне една похвална цел. Целта може да се постигне само ако либерализирането на пазара върви ръка за ръка с по-добра социална защита на работниците и засилени права на пътниците, особено в схемата за продажба на билети и системата за информация както и е, спазване на задълженията за предоставяне на обществена услуга. Не ми се иска избирателно да се подхожда. Държавите членки трябва да имат достатъчно висока степен на гъвкавост, е, когато се изграждат мрежите, за да има е, съчетание от либерализиране на пазара и високо качество на услугата железопътен превоз за всички пътници – като имаме предвид гъстотата на мрежата, организационната структура, пък и опитът в условията на свободен пазар. Според мен, важно е пътниците действително да усетят разлика в качеството. За структурата моето намерение е да се засили ролята на надзорния орган, вертикалната интеграция. По тези въпроси имаме редица изменения. Има 144 изменения, които са внесени. Аз споменах някои от тях. Структурата е тема сама за себе си, либерализирането на пазара на вътрешни превози, схемата за продажба на билети, е, социалните елементи, ролята на надзорния орган и редица други теми. Според мен ще бъде важно да се опитаме да преодолеем догматизма в дискусиите и да търсим по-прагматични решения. Имахме поредица от срещи с докладчиците в Сянка. Предвидели сме още няколко, така че да приключим работата си в края на ноември и да можем да гласуваме. По структурата член 7 и член 7а до Е за повечето колеги са основния приоритет. Някои искат заличаване на голяма част от първоначалното предложение на комисията, връщане към преработената версия. Други пък искат да отидат отвъд предложеното от комисията за либерализиране на пазара. Водят се отново преговорите е, за операторите на обществени услуги за схемата за продажба на билети. Има многобройни предложения. Тук трябва да се придържаме към една много категорична линия в парламента. Бих се ограничил с това обобщение в заключение. Надявам се, че ако всички положим усилия, ще стигнем до добър резултат. Благодаря. Господин Канчиан има думата за 3 минути. Grazie Presidente, grazie al Cadraui per il, lavoro, per il lavoro svolto fino ad ora, le riunioni che abbiamo anche. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кадрои за това, което вече е направено. Всичко, което постигнахме е, в сътрудничество, ни ориентира още по-добре какво е необходимо да се свърши. Предполагам, че основният принцип, на който се гради цялата концепция, е отварянето на пазара. Защото ако нямаме отваряне на пазара, струва ми се, че всички наши размишления ще е, се е, изгубят е, безполезно. А, има няколко изменения, но получих превода им едва тази сутрин и не успях да се запозная подробно с тях. Струва ми се обаче, че мога да отбележа, че тези изменения са в подкрепа на предложението на комисията и а, също подкрепят а, отварянето на пазара за пътническите услуги като предпоставка за а, единен пазар на железопътните услуги в Европа. Не искаме е, да ни се залагат е, някакви клопки, които е, <clears throat> да водят до национално тълкуване, което пък да е неясно. На второ място, ние си поставаме за цел и да нормираме извършването на управлението посредством един европейски регулаторен орган. Без регулаторни органи не може да се работи. Не може да се осъществява самото управление, тъй като то колкото и да се иска на някои колеги да а, си мислят, не предполага а, едно всеобщо а, отслабване на всякакви правила. А, това означава недискриминационен достъп до цялата мрежа, но и синергичен ефект, който да подпомогне развитието на един толкова сложен отрасъл, като железопътния транспорт. И така, ако говорим за пълното отваряне на пазара, и за изграждане на един стабилен европейски регулатор, който е, има достатъчно правомощия и а, работи а, заедно с националния регулатор, то тогава аз съм а, предложил доста изменения, които са насочени към начините за покриване на разходите за това. За издаването на а, билетите е, с, трябва да не допуска изграждането на картелни образования на гърба на оператора тъй като това отново би е, подронило конкурентоспособността. Имаме един билет, който обобщава местните услуги, но и по-общите. Извинете, прекъсва председателя, знам, че е трудно, но трябва да спазваме времето. Господин Дебака. Три минути. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на докладчика и на колегите. Имаме много, много изменения, колеги, които трябва да обмислен. Аз мисля, че тяхното обилие отслабва позицията на нашата комисия, а това не е желателно. Трябва да разглеждаме основния документ като отправна база има вече неща, по които взехме решение. Един вид приехме една линия по отношение на преработките и не би трябвало, според мен, да се отклоняваме значително от нея. Имаме големи теми е, в дневния ни ред. Първо, управлението. Нашата политическа група винаги е била на мнение, че е необходимо да се гарантира равнопоставеност на операторите на обществената услуга, както и за управителите на инфраструктурата. Трябва да има ясно разграничаване между техните задачи. Мисля, че това не е простия въпрос. После стои въпроса за финансовата прозрачност. Разбира се, е, е, още редица проблеми, които могат да се раз, е, делят. Предложението на комисията за, за разделянето на собствеността мисля, че не винаги ще даде желаните от комисията резултати. А, да разгледаме тези китайски стени, с които комисията предлага да се държат отделно и финансовите потоци. По какъв начин те да се изградят и да се е, укрепят. След това разглеждаме данните от Обединеното кралство и Швеция за употребата на железопътния транспорт и обсъжданията ни тук и допитванията на комисията показва, че разширяването на пазара не непременно води до подобряване на услужването. Виждаме какво се получава в Швеция и в Великобритания, защото те са най-напред, но е необходимо да се постигне баланс. Аз съм внесъл няколко предложения с цел да се запазят услугите, които съществуват на базата на принципа за отворен достъп. Не може да се затваря съвсем пазара. От друга страна трябва да се разгледат положението с пътниците, по какъв начин може да се подходи по отношение на те наречените директни билети. А за регулатора аз мисля, че е дост необходимо, но не смятам, че колкото по-силен е регулаторът, по-добре, защото неговата роля е да следи за прилагането, а не за създаването на нови правила. Така че струва ми се има важни моменти, по които може да достигнем до компромис. Председателя, имаме гости от Австрия и зелени активисти от избирателния район на господин Зариби. Радваме се на гостите. Госпожа Доранте, имате 3 минути. Благодаря най-напред за докладчика, за общите насоки, които напълно споделяме, но за които ми се струва, че има три точки, по които трябва да се спрем. Първо, тук сае възможност огромната власт, която комисията предлага да даде на управителя на инфраструктурите, когато комисията се опитва да премахне настоящата възможност да се повери разпределението и определението на тарифите на независим организъм. Така че мисля, че трябва все пак да се запази и публичната власт върху това. Много е важно ако искаме да избегнем това, управителите, операторите всъщност да се възползват от монополна позиция. И второто, по което има внесени изменения, е въпроса за недискриминацията между оператори по отношение на достъпа до мрежата, което може да бъде проверено гарантирано, както беше казано вече, от един силен регулатор, регулаторен орган, но не трябва да се налага това пълно отделяне на управителите на инфраструктури и и операторите е, създаването на тази китайска стена между двете функции, когато те си остават управлявани от едно и също холдингово дружество. Също с много проучвания доказаха, вече съм го казал многократно, че този начин да се действа, е, на което комисията много държи, изглежда, води до загуба на синергия, много разходи, е, и това всичкото вреди на логиката на системата. И на трето място, ако искаме да избегнем е, да не се застрашава финансирането и качеството на услугите, както е в случая в момента, трябва да засилим е, предпазните действия и да приемаме само предложенията, които носят действително нещо повече за системата, а не само по-низки цени по една или друга линия. И накрая за билетите напълно споделям това, което беше казано до сега от е, колегите, т.е. необходимостта да се идентифицира добрите предложения, за да се направи това издаване на билети е, по-ефикасно и транснационално. Благодаря, госпожа Дория Дюран. Господин Власа, може би сте готов. Исках е, да ви дам малко повече време а, за да се изкажете. Благодаря, ще говоря на чешки, родния си език. Е, Искам да благодаря на докладчика за предложението, както и заключенията, до които стигна, Аз напълно се присъединявам към позицията относно това е интегрирано издаване на билети. Мисля, че това е добра крачка напред за клиентите. Това ще позволи и постигането на добри резултати. И в този контекст искам да привлека вашето внимание върху организирането на един семинар, е, който е свързан с електронните билети, който ще се състои в среда в 10 часа. И ако разглед, като разглеждам различните изменения, трябва да кажа, че установявам, че е, за разделянето на инфраструктури и оператори, е, измененията са доста еднакви и аз се присъединявам към измененията, които предлагат установяването на идентични условия за избора на структурите и разделния модел. Мисля, че има че добре е да се въведат системи, които да позволят от един модел към другия. Предложенията на два етапа е, изглежда доста добре. Една хондигова структура за сметка на това би представлява дискриминация по отношение на участниците и операторите и това може да навлезе и в е, други области, които не са упоменати от е, комисията, като например възнаграждението на работещите. Освен това и една последна област, на която исках да се спра представителството на ползвателите на ЖП мрежите по време на преговорите, където участват пряко частни от е, потребители. Става дума за прозрачност на цените, които се предлагат. Ако искаме е, ЖП мрежата да осигурява услуги при е, качествени и справедливи цени, разбира се, тогава ще е много важно да се да се стремим да имаме адекватна информация. Благодаря, Астрия. Е, от самото начало групата, в която работи, изрази своята критика прямо този законодателен пакет и това е единствената група, която предлага изменение за отхвърляне. Ние казваме, че що се отнася директивата, Необходимо е да има няколко модела на управление и затова сме против този текст. Предложенията на комисията са известно ограничение, дори бих казала опасност, която няма да ни позволи да спазваме принципа на субсидиарност. И както казваме в нашите изменения, ние сме за запазването на възможност за едно интегрирано предприятие, ако се направим баланса на тази либерализация, няма причина да заменяме съществуващите текстове с други, които са по-ограничаващи. Трябва все пак да се знае, че тази позиция не ни харесва, не сме съгласни с позицията на НОП и АЛДИ, които искат пълното разделение, които виждат е, е, е, това като единствено решение, изключват възможността за вертикална интеграция в едно железопътно предприятие. 7А, 7Б, 7С на комисията, тези членове, които предлагат тази китайска стена, тези модели не могат да увеличат нито ефикасността, нито да съставляват някаква принадена стойност за сектора. В директивата 2010 година основните функции са много добре е, очертани и е много положително да се установи, че някои представители, включително Социалистическата партия, стига до същия анализ като нас, до същите заключения. Голяма част от а, е, предложените изменения за премахването на част от текста на разбира се, са много положителни, дори и тези предложения да идват от различни политически групи. И те доказват тези предложения, че много аспекти на текста са напълно излишни. Даже бих казал, изобщо целият текст е излишен, е трябва да запазим статуквото. Трябва технически мандат, вярно е, но не трябва в е, тази власт не трябва да има, да има в ръцете си законодателна власт, правото да решава. Благодаря. Мога ли сега да помоля господин Манхайм от Комитета на регионите? Е, ще се радваме е, сега да чуем и вашето виждане. Чухте като цяло една представа за, за целия пакет. Е. Благодаря, че ми давате думата. Е, искам да кажа няколко думи за становището на Комитета за регионите, което беше прието единодушно по време на последната пленарна е, сесия. Това е нещо на сайта, на разположение също и на английски в залата. Най-напред искам да припомня съвсем накратко, че бях единствения докладчик в е, Комитета за регионите. Разбирам, че има 6 в Европейския парламент, така че разбирате, че трябваше да се съсредоточа върху това, което ни изглеждаше най-важното, най-необходимото от гледна точка на властите, организиращи местния транспорт. Ние обърнахме специфично внимание върху представителството на тези органи, власти в различните инстанции на управлението и по-специално управлението на инфраструктурите. Както знаете, при вас често тези управители на инфраструктури използват инфраструктури, които са местни, които често се финансират от местните власти. Така че ни се струва, че е съвсем нормално тези власти да бъдат представлявани в управлението. Също така подчертахме и въпроса за плановете за транспорт, които трябва да бъдат според нас само, не само а, някакъв инструмент, но истински планове за транспорт, т.е. вектори, които да позволяват интермодалността и да държат сметка за определени специфични територии, по-специално трансграничните територии. Аз съм а, от Алзас, а, виждам каква опасност има да имаме план за транспорт, който касае само моята територия и друга, която да касае Баденската региона на Баден и което ще е едно отстъпление спрямо настоящата ситуация, при която ние се стараем, дори на местно равнище, да имаме добри трансгранични връзки. Ние също така е, разгледахме и въпроса как да улесним нещата и ситуацията на операторите в момента на промяна на оператори. На тази тема ние се въздържахме от всякакъв догматизъм. Не избрахме веднага как да стане прякото възлагане или оферти, търгове. Решихме, че изборът трябва да принадлежи на управителя, който трябва да издаде едно становище, ако местния орган прибегне към прякото възлагане на работата и като се обърне за специфично внимание върху качеството. Разбира се, държи въпроса, на въпроса за това да се държи сметка и за а, подвижния състав, да няма някакви проблеми. От тази гледна точка не трябва да забравяме никакъв метод по отношение на финансирането. И пак го казвам, на, за някои области това може да бъде съсредоточаване, обединяване на пътния, на, на, на, на подвижния състав искам да кажа, че освен позицията на Комитета за регионите, е за нас много важно да ви кажем няколко неща за управлението. Най-напред, ако избора на отдел, разделния модел или вертикално интегриране трябва да бъде оставен на държавите членки, трябва да се осигури финансова прозрачност, която да е абсолютна и силна независимост също на управителя на инфраструктурите в двата случая. И в това отношение се струва, че клаузата за проверка трябва да бъде запазена, което предлага и нашия доклад. Освен това, местните власти, които са основни потребители и които желаят, разбира се, ефикасна мрежа и финансова прозрачност, за да осигурят добри, добро, добрите услуги и овладеят разходите. Освен това, за нас това е добрият начин да развиваме между, между трансграничните връзки между регионите. И в този смисъл нашето становище на Комитета на регионите виждаме много сериозен интерес и възможност така както се, са направени предложението от Европейската комисия. Освен това, ние обърнахме специфично внимание върху данните, които не трябва също да бъдат само една нова пречка за интеграцията и за осигуряване на по-голяма интермодалност на всички равнища, разбира се, от най-високото равнище до най-низкото равнище и това, което е важно е да се фиксират правилата. Това е работата, с която вие се занимавате, но също ми се струва, че тези правила трябва да бъдат прилагани от един управител, един регулаторен орган, който според нас трябва да бъде независим, силен и компетентен. Струва ни се, че това е един основен елемент на реформата Разбира се, този орган не трябва сам да определя правила, той трябва да ги контролира, да ги прилага, но а, този орган а, може да функционира само при три условия. Първо, регулаторът трябва да бъде силен, да има средства финансови, да има необходимия капацитет, трябва да бъде независим. Трябва да кажа, че не е като че ли това е нещо, което го правим в наш, моята страна, но и трябва да може да бъде компетентен, с други думи, трябва да си гарантира достъпа до най-добрите практики и средства. И ще спра с това. Това, което е важно за нас всъщност, да не забавяме, да не загубваме от поглед целта на реформата да направим обществения транспорт по-привлекателен за нашите съграждани. Не става дума да правим някаква такава правна катедрала или да пеем някакви оди и така нататък и се е, въздържахме да вземем много конкретни позиции, но, е, уважаеми колеги, искам също да ви приканя да е, разгледате нашето становище, може би не е силно, най-вече становището на местните власти, които ще бъдат най-напреден план на първа линия. И е, трябва да осигурим една е, обществена услуга, която да е ефикасна за нашите граждани. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. Надявам се, е, сега ще сварите да хванете влака за Елзас. Знаете, свикнали сме и ние да пътуваме най-редовно до Елзас. <laughs> Имам трима оратори. Е, прочетох ви списъка само по доклада Елка Драуи. Някой друг иска ли думата? Добре, по две минути на всеки. Преди комисията, господин Крамер, две минути. Благодаря на докладчика. Не бива да се стремим само към стандартизиране и уеднаквяване на принципите. Трябва да бъдем и прагматици. Що се отнася до социалните права, в Германия категорично настояваме социалния дъмпинг да бъде изключен. У нас пък и в много други държави членки има минимална работна заплата, която е предел за социалния дъмпинг, от който има опасност, когато се либерализира пазара. Пък и социалният дъмпинг не може да е полезен за нито една държава членка. И тук трябва да си зададем въпроса какво можем да направим. Die unabhängige Regulierungsbehörde, die wird geschwächt. Das ist eben във Франция, например, регулаторният орган отслабва позициите си и според нас това е погрешно. Защото е, в системата трябва ефикасно да се управляват потоците, е, без да се нарушава прозрачността. Ако пътниците започват да купуват е, услуги, от други видове транспорт, от конкуренти, от автомобилни превозвачи. Това ще се отрази зле на железопътния транспорт. и ще се окаже, че ще пострадат железопътните превози, включително и трансграничните, примерно от Германия за Нидерландия. Когато говорим за отделяне на дейността от инфраструктурата, също трябва добре да помислим прагматично решение. Благодаря. Благодаря, господин председател, че вие благодарихте за този добре уравновесен доклад. И без да влизам в подробности, искам да се върна на две теми. Е, първо за структурата. Аз продължавам да защитавам една напълно разделна структура, която беше първоначалното предложение на комисията преди тя да се огъне пред външния натиск, но искам да отбележа, че ако големите ЖП оператори, е, включително френски и немски, защитават толкова интегрирания модел, това е защото те е, имат интерес, разбира се, в конкуренцията спрямо другите. Мисля, че цялата реформа е, все пак почива на равноправния достъп е, до пазара, до инфраструктурите и с и без китайска стена, един интегриран модел. Е, това е, това е един саботаж на цялата система. Така че мисля, че се върнем към една по-проста система, т.е. тоталното разделяне, което единственото позволява да се приложи този четвърти пакет. И, и другото нещо, което е по-конкретно за е, електронните билети, както каза и е, докладчика, има голяма опасност да нахлуят оператори от интернет, от, е, които директно да се намесват в търговската политика на ЖП оператори. Така че трябва много да внимаваме. Един изключително интегриран компютърен компютърна система може да бъде жестока за ЖП системата изобщо. А за останалото е, всичко е въпрос на баланс и мисля, че докладът е добре уравновесен между различните е, системи, начина по който се възлага това, преко възлагане или с е, търгове в една такава сложна система. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich natürlich zunächst bedanken für die Arbeit des Berichterstatters. Das ist Аз благодаря да, също да държа да благодаря за тази е, работа. Работата никак не беше лесна, още повече това е една тема, която е много емоционална. Мисля, че общата позиция трябва да бъде следната. Трябва и да има балансиран подход в този дебат. Разделяне на мрежата от експлоатацията. Да, не е само необходимо да се разделя, да се раздадат тези две части е, от дейността, но това, което трябва да се каже, е, че трябва да се запази вертикалната експлуатация. Вече сме го правили преди година и половина, сме провеждали това упражнение в рамките на е, рекаст, на ремонта, на нормативната уредба и нашата цел като Европейския съюз беше да засилим регулаторните органи. И така беше и случая за финансовите потоци. Това е съвсем очевидно. Парите не трябва да бъдат използвани за какво да е. Но при е, тази реформа не предвидихме засилване на нормативните органи и що се отнася до задълженията за информация, информираност и е, прозрачност, мисля, че отивахме даже много далече. И Европейската комисия не можа да изчака въвеждането на тази е, нормативна уредба в държавите членки. Сега сме вече стигнали до четвъртия ЖП пакет и бих искал да избегнем да оставяме на страна важните въпроси, техническите, например. Струва ми се, че ако не вървим напред и по тези въпроси, ще трябва най-напред да приложим тази е, процедура, това досие и чак тогава да преминем към техническите досиета. Тук в Брюксел трябва да държим сметка за субсидиарността. И е, хората наистина са недоволни, може би непряко поради тази причина, но ако видим какво става в е, държавите членки, засилването на крайната десница. Ние не можем така екс-катедра да взимаме решения. Тоест, да оставим на страна малко от този въпрос за експлуатацията и разделението на мрежата от експлуатацията. Благодаря, искам да пожелая добре дошъл на гостите на господин Паркер. Вие сте наистина добре дошли. Тук виждате, че има зелени табелки, може да седнете там, където са предвидени местата за вас. И ако пристигнат представители, ще им кажат къде да седете, защото не може да ви оставим прави. Да, напълно съм съгласен това, което трябва да ни притеснява основно, това е качеството на транспорта за пътниците и трябва да избегнем всякакви злополуки. Що се отнася до е, е, условията за труд на работещите в ЖП сектора. Повече либерализация би могло да, да ни позволи да постигне тези цели. Тук не става дума да извършим либерализация и така просто, а просто това да бъде средство, начин да на нашите цели. Мисля, че това е един процес, който трябва да насърчаваме. А, изобщо всякакъв процес трябва да бъде много силно контролиран. И в този смисъл се присъединявам към представителя на Комитета за регионите, който каза, че трябва да се засили ролята на европейския регулатор. Мисля, че това е условие, което е без синекванон, за да постигнем една обща европейска мрежа, която да си струва заглавието, а не е само да бъде някаква съвкупност от национални ЖП мрежи. Либерализацията не е абсолютен факт, нали? това е нещо сложно, което трябва да се приложи постепенно с някаква система, с даване на разположение за жителите структури. Това не е като в газа, и в този смисъл е, ако не го направим, това може да доведем до монопол и да съсредоточаване на цялата власт в ръцете на един оператор и това противоречи на подобряването на качеството и намаляването на разходите и цената за потребителите. Така, скъпи колеги, мисля, че не ние сме в един политически дебат, който ще има последствия не само за персонала от тази сфера, но също и за всички тези, които ползват тази ЖП политика. Много често чувам, от, включително от наши колеги от парламента, някои доводи, които може да разглеждаме често като технократски виждания. И бих казал, че, що се отнася до мен, аз си оставам убеден, че организационният модел, при който управителя на инфраструктурата принадлежи към една група, която упражнява също и а, дейност на оператор, е най- най-ефикасният начин в голям брой случаи. Няма доказателство, което да казва, че пълното разделяне, скъпи колеги, е, няма доказателство, което да казва, че това е най-добрия економически, конкурентен е, модел. Напротив, е, то може, такъв един модел може да доведе до сериозни смущения в някои държави, като примерно Холандия или в Единото кралство, където нови форми на засилено сътрудничество между оператора на инфраструктурите и оператора на дейността са сериозен проблем така, а, напълното разделяне между инфраструктурата и, и експлуатацията не отговаря на нашите социални, економически а, цели които, и услугите, които ние искаме да предложим утре в Европа. Нещата трябва да бъдат ясни. И мисля, че това е дебат, а, нашия дебат всъщност е момента да го решаваме този въпрос. Е, има известен брой а, внесени от Сидел Кадрави предложения за изменения, които върват в този смисъл. Защита на нашия ЖП персонал, а също и в защита на интерес на нашите потребители и пътници. Благодаря. Господин Колечек, имате две минути. Благодаря. Знам, че трудно ме виждате. Не се набивам на очи. Нали? 11 години обаче се занимаваме с задачата да подобряваме е, железопътния транспорт. Все нещо подобряваме, но непрекъснато се уверяваме колко е голям обема на а, превозите и колко е голяма е необходимостта за подобряване. Можем да погледнем данните за товарните и пътнически превози. Можем да успеем да направим разделението между превозния оператор и инфраструктурата но струва ми се това, което а, виждаме като резултат от 12 годишни близо усилия е доста тъжна картинка. Необходимо е да се направи връзка с, необходим, с съответния капацитет, когато говорим за един пазар. Защото в Чехия, например, ние нямаме голям капацитет. Имаме различни оператори в товарните и пътническите превози, но вече нямаме достатъчно капацитет за превози. За да се включат и други оператори, е необходимо да се направи нещо, защото иначе ще пострада капацитета, който се ползва от чешките е, ЖП оператори. Как да подобрим ситуацията? Всички сме съгласни, че е необходимо тя да се подобри. Важно е да продължаваме да поддържаме нашите е, мрежи. Имаме 13 различни региона, всеки прави каквото е, е преценил. А на границата, където приключва превоза от един район и започва в друг, се явява проблема. И не може да се игнорира факта. Господин Паке, по доклада на господин Хардауи. Да, благодаря. Благодаря много за коментарите, за различните изменения по отношение на преработката на директивата за изграждане европейското, на единото европейско железопътно пространство, наистина сме съгласни, както и с другите институции заявяват, че е необходимо да се извърши тази преработка, но е ясно да всички заинтересовани страни, включително държавите членки, да, да знаят за какво става въпрос. Господин председател, не става въпрос за разделяне, а за повишаване на ефективността на ЖП инфраструктурата. Идната седмица ще разглеждаме фигурата на управителя на инфраструктурата. И искаме да иллюстрираме, че неговата роля, неговата ефективност е особено важна. Ние правим това чрез редица а, идеи. Една от тях е директивата, но всъщност ние искаме да се засили а, ролята на един такъв управител на инфраструктурата. Първо, той трябва да бъде европейски и това е причината, по която ние в а, комитета подкрепихме някои от предложенията. Второ, разбира се, чухме предложения днес след обед от някои колеги, че трябва да се отчитат напълно и потребностите на потребителя. Но освен това, управител на инфраструктурата трябва да отговаря за всички аспекти на инфраструктурата. Едно от важните виждания в предложението на комисията, което вие разширявате, е разширяването на функциите на този управител на инфраструктурата, да бъде той ефективен и да се следи за разходите, които са свързани с дейността. И неколцина подчертаха много важния въпрос за независимостта на управител на инфраструктурата. Разбира се, това става по-лесно, когато имаме разделена собствеността, но мисля, че в предложението на комисията е демонстрирано, че една такава независимост може да се постигне чрез вертикално интегрирани структури. Това е доста логично, като се разгледат финансовите потоци, да не се допуска да се прехвърлят такси е, върху такси, е, да се прехвърлят средства върху таксите на налагане от е, управителя. Това е важно, когато работим по преработката, но по финансовите потоци доста трудно се проследяват и все пак тяхта роля е много важна, когато се искаме да развиваме и да регулираме сектора. Разбира се, също така разпоредбите, касаещи те нареченото разделен чрез китайски стени е много важно, т.е. нещо, което се извършва, трябва да е ясно, че се извършва от едната страна или от другата. Там стои въпроса и за дали да се споделя информация, ако тя представлява търговска тайна или не. Независимостта може да се постигне чрез вертикална интегрирана структура, но много от предложените изменения, особено тези, които са насочени към заличаване от доста от клаузите, предлагане от комисията, това ще ни върне към старата интегрирана структура и на практика би предполагало, че различните структури и операторите управляват собствената си инфраструктура е, разбира се, с цел да развиват, но ще бъде трудно да се обоснове твърдението, че развитието на така управлявана инфраструктура ще става за полза на всички а, оператори. Така, а, както а, казахте, е важно да се намери добрия баланс между паза, достъпа до пазара и задължението за предоставяне на обществена услуга ако това е особено важно в един от докладите, но ако погледнете баланса, важно е да се види по какъв начин се отчита действието на конкуренцията в ЖП системата, как да се въвеждат ново въведения, да се зачитат потребностите на потребителите и правата на заетите в ЖП транспорта. И в такъв смисъл докладът, двата доклада трябва да постигнат баланс, защото мисля, че провеждането на търговете за, обществ... за възлагане на обществени поръчки трябва да се балансира с а, е, интереса на потребителите, т.е. задължението за предоставена обществена услуга. Благодаря. Благодаря сега господин Грош, после ще дам думата на всички докладчици наведнъж. Сега господин Грош за регламента за задължението за обществена услуга. Тук искам да ви обърна внимание на обстоятелството, че съществуват редица предизвикателства и нашето предложение трябва да подобри положението в държавите членки и регионите, които трябва и финансово да се ангажират. Това условие е важно, защото тук говорим за обществени средства, които се насочват към процедурите за възлагане на обществени поръчки. Необходима е максимална прозрачност и трябва да ги определим. Благодаря на всички за внесените предложения за изменения. 382 общо. Доста предложения, за които съм ви благодарен. Мисля, че чрез тях можем да подобрим текста Разбира се, аз не съм готов на компромис на всяка цена. Има много предложения за заличаване. Мисля, че трябва да определим какво означава местен компетентен орган. Имаме примера с Белгия, това е изключително важно. Трябва да прецизираме определението също така да поработим по приложното поле, задължението за предоставяне на обществена услуга. Следва да се гарантира Трябва да видим също така дали е необходимо чак толкова подробно а, да бъде а, разписан начина по който се определят а, плановете за превозите. Мисля, че е, трябва да се избегне конфликт с местните компетентни органи е, и е, винаги да има консултация с заинтересованите страни. В тяхната позиция трябва да се вслушваме. Що се отнася до сроковете и обхвата на възлаганите обществени поръчки, мисля, че има различия в по-големите и по-малките държави членки. Не можем да наложим едно универсално правило – имаме общ подход, който трябва да се съобрази с особеностите на страната. Една малка страна, като Люксембург, например. Мисля, че едно споразумение по техническите спецификации ще бъде полезно. Аз също съм и привърженик на реципрочността. която няма да допусне монополизиране на позициите при възлагане на обществени поръчки. Разбира се, задължителният характер трябва внимателно да се огледа. Има предложение да се заличи член 5 алинея 6 за прякото възлагане без тръжна процедура. Мисля, че във всички случаи трябва да се стремим към ефективност и ефикасност. Никога не може да се каже дали това е най-добрия метод или не. Ако имаме подходяща процедура за пряко възлагане, без тръжна процедура и ако се спазват изискванията, то не бива да се боим а, от него. В края на краищата е важно да гарантираме прозрачността възприя... Е, има предложения за правило де минимис с най-различни е, предложения за 5, 10, 15 милиона, за тон километри, за е, други критерии – Така или иначе трябва да се конкретизират е, изискванията за е, условията за възлагане на обществени поръчки. Ще продължим с координаторите да работим. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега докладчици Сянка по 3 минути. Благодаря. Господин председател, Госпожи и господа, за мен е част да, се, е, да замесвам господин Верацки, който е докладчик сянка от името на нашата политическа група. Първо, той изразява благодарност за конструктивното сътрудничество в работата. Господин Либерацки посочва, че само преди 4 дни е, е получил на полски тези 420 изменения, т.е. миналия четвъртък. Господин Либарацки не е имал възможност да се запознае с този документ 385 страници подробно и предвид на широката гама от теми, които обхващат е, е, измененията. Някои искат различни прагове, е, други искат да отпаднат текстове. Според някои исканите прагове са толкова високи, че налагането на тези ограничения по, на размерите от страна на комисията би станало просто смешно и нелепо. При преразглеждането на регламент 1370 трябва да се разглеждат нещата с необходимото уважение – освен това се поставя въпроса за крайния срок. Дали до 16 ноември можем да достигнем до приемливи компромисни варианти? И второ, може ли да запазим в основната му част предложението на комисията? Тъй като а, ако някои предложения са против запазването на това ядро, то тогава може би е, комисията по транспорта трябва да излезе с някакво виждане за това на къде да върви либерализацията. А освен това, трябва да се отчитат и регламента за социалните въпроси. Ако не може да се вземе 1370 от 2007 година е да се променят разпоредбите, за, които се отнасят до успелия на търга. Може би е по-добре да се върне предложението. Предвид на кратките срокове трябва да се насочим, може би, на най-важното, а именно техническите въпроси на четвъртия ЖП пакет. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за добрата работа и за съдружеството. и се радваме да продължим да работим и едната седмица в Страсбург. Радвам се, колеги, че ни обединява целта да подобрим обществената услуга, която се предоставя на нашите граждани. Защото знаем, че все има оплаквания за това как влаковете закъсняват, че вагоните не са достатъчно чисти. Важно е колкото може по-скоро да се отвори пазара. Затова ние като либерали се радваме на предложения срок от Европейската комисия, именно 2019 година. Това означава, крайния срок за 29-та година за въвеждането на задължителните търгове е твърде далечен. Затова търсим баланс между потребността на ефективността на промяната и доброто и полагане във времето. Според нас, прякото възлагане трябва да се извършва само при извънредни случаи, а търга да е правило. А, искам да ви обърна внимание на изменение 2010-2009, където се иска 9, 5 годишен срок за въвеждането. Надяваме се преходния период да е колкото може по-кратък. И през този период аз моля да погледнете моето изменение 339, в което се предлага да се даде роля на компетентния орган. Компетентните органи трябва да обосновават прякото възлагане, като изпращат обосновката с регулатора, който и е, да е одобряван е използването на а, изискванията за висок стандарт и на качество и удовлетворяване на клиентите трябва да бъдат на а, първо място. А, искам да ви препратя към а, работа на господин Зилен. Ние всички трябва да сте насочени към гарантиране на равнопоставеност за ясна и справедлива а, конкуренция. Благодаря ви. Благодаря, господин Чемозе. Господин Зариби, 3 минути на зелените. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Най-напред искам да благодаря Матю Грош, нашия докладчик, за това, че работи така усърдно по това сложно досие от техническа гледна точка и от политическа гледна точка. Но искам да припомня накратко целите, които е, стоят пред нас. Ние искаме и смятам, че всички го споделяме, независимо от техният е, политически цвет, да подобрим е, услугите, без да намаляваме сигурността, безопасността, нещо, което е важно за всички нас в рамките на европейската ЖП система. Трябва да държим сметка за социалните условия. Мисля, че това личи от измененията, които бяха предложени и отвъд, всичко това излиза отвъд с политическия цвят. Господин председател, искам да говоря за някои неща, които мисля, че добре се развиват в рамките на този доклад. Първо, социалния въпрос, който за мен е основен, показва споделена воля за наймане на персонал, когато е, е, се смени оператор. Мисля, че това е задължително особено в днешни дни, с субсидиарността, разбира се, предвид колективните трудови договори, които ще задължат операторите да спазват социални изисквания, които ми се струват, че са основни. Също така има крачка напред по определенето на компетентния местен орган, което беше записано отново в предложението на комисията. Има споделена воля да се върнем към оригиналното определение, което за да позволим на регионите да създадат, ако сами желаят, местно управление и да имат един транспортен оператор, който да работи на техната територия. След това обема договорите, които бяха засилени и подчертани от докладчика, но също така и благодарение на много изменения, които доказа също нашата воля да <clears throat> запазим една обща стратегическа визия за определена територия. Освен това има няколко проблема. Първо въпросът с реципрочността, което ми се струва, че а, още стои на масата и това е въпрос, който трябва да бъде още изчистен и уточнен. С третите страни нямаме проблем, реципрочността на между страните съм против, но иначе съм за реципрочност с компетентните органи. Ако един оператор се вписва в изискванията на Европейския съюз, ми се струва, че не е възможно да му пречим да участва на един пазар общо за всички държави членки. Влизането в сила предложено беше 2029 година. Някои казаха, че това е много далечен срок, но смятам, че това е добра, добър срок, защото има още да решаваме някои въпроса. Вярно е, че може да търсим нещо средно между предложението на докладчика и комисията. И една последна точка. Мисля, че трябва да се спрем на изменение 315, което предлагам в рамките на процедурите за прякото възлагане, където предлагам възможност отвъд, което да държи економически, технически и други изисквания, за да се позволява на един компетентен орган да възлага директно на оператор тази дейност. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на Матео Грош за много добре свършената работа. Той е много организиран и много настояваше да работим усилено, за да можем да стигнем до успешен край на нашите разисквания. Преди всичко, виждам известна връзка между двата доклада, които до тук обсъждаме. Трябва да потърсим синергия когато се отварят пазарите и същевременно се работи за гарантиране на качеството на услугата и запазване на задължението на оператора, който предоставя обществени услуги. Разбира се, Люксембург и Франция са различни, но нали е така с всички държави и членки в Европейския съюз по всякакви въпроси. Някои държави имат периферно местоположение, и интегрираността на техните железопътни мрежи с останалите е в различна степен. Чухме идеята на а, либералите. Наистина, крайният срок 2029 година е толкова дълъг, че изглежда несериозен. По-добре би било да се върнем към първоначалното предложение на комисията 2019 година. Що се отнася до реципрочността, Имам известни съмнения, особено когато чувам какво смятат експертите от бранша. Ако искаме да изключим един оператор от трета страна и същевременно не допускаме големите частни оператори да навлязат на пазара на трети страни, според мен от правна гледна точка излиза, че ние сами нямаме доверие е, в нашата нормативна уредба. Не бива да спъваме конкуренцията по законодателен път, особено когато вървим към единна Европа. Трябва да бъдем много благоразумни и предпазливи, когато поемаме по този път. Има още една а, е, тема. Връзката между реципрочността и отношенията между държавите членки и трети страни. Либералите я поддържат. Ако не защитим пазарите на Европейския съюз, ще загубим спрямо трети страни. Според мен тук се открояват два различни принципа във връзка с реципрочността от една страна в рамките на Европейския съюз и от друга страна между Европейския съюз и трети страни. А сега Госпожа Вилс, благодаря. Благодаря още в самото начало. Искам, след като изслушахме господин Крамер, да попитам Не знаете ли защо поддържаме високите стандарти в железопътния а, сектор? Някой ще работи ли на смени в железопътния транспорт срещу минимална работна заплата? Мисля, че през 2014-2015 година трябва да излезе междинния доклад за уеднаквяването на националното законодателство. Ние се стремим изменението на регламента да бъде факт до юни. Затова сме внесли и нашите предложения. Зелените и консерваторите също искат да се върне предложението, макар и по различни причини, вероятно. В протокол 26 към договор от Лисабон дава право на свободен избор на компетентните органи при предоставянето на обществени услуги и този принцип трябва да се запази, иначе ще се стигне до още по-голямо картелиране. Качеството, безопасността, качествените показатели и достъпността по цялата територия са застрашени, защото най-низката цена ще спечели тръжната процедура, а не най-добрата оферта. И това е, ясно личи от е, член 5 алинея 6 във вида, в който е предложен, защото е, се дава възможност на държавите членки да проявят необходимата гъвкавост. За щастие, някои държави членки виждат тази опасност и са внесени изменения в тази насока. Качеството е изключително важно, затова нашата група е внесла своите предложения. Твърдо сме убедени, че социалната защита е основен ключ към предоставянето на качествена услуга. Трябва да има задължителни условия, свързани с прякото възлагане на обществени поръчки без търгове в сравнение с конкурентната процедура. Трябва да се определят ясни социални критерии и те да бъдат задължителни, за да има доверие и на потребителите, и на работниците. Благодаря. Изброявам шестима записали се оратори. Господин Количек, виждам, също иска да се присъедини. Закривам списъка на желащите да се изкажат. Зная, че вие говорите от името на господин Либерацки. А, ето имената. По две минути всеки, за да можем да спазим графика. Започваме с господин Алкадрауи. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Грос мисля, че често имаме възможност да работим заедно, за да гарантираме координацията между негови доклад и мой, да гарантираме също и да осигурим съответствието между двете. И що се отнася до предложените изменения, искам да обясня. Струва ми се, че беше много важно в текста да се е, е, говори за социалното измерение на въпроса и да се засилят предложенията в този смисъл, в е, областта на социалното. Е, мисля, че когато се изготвят е, транспортни планове, властите включват е, различните търговски, различните социални стандарти, дългосрочни договори, договори с новите оператори, ще трябва тези нови оператори винаги да спазват условията, социалните условия, които вече са определени. Мисля, че тук сме напълно съгласни. Всичките оператори, които, са, които искат да се занимават с обществената дейност трябва да спазват социалните норми, които съществуват и по-специално тези, които вече са в е, общите колективни трудови договори. Що се отнася до възлагането на договорите за обществени услуги и що се отнася до конкуренцията, ми се струва, че трябва да осигурим повече гъвкавост, е, по-специално, що се отнася до средно големите държави членки. Трябва да се пак се държи сметка за действителността на терена и за това предложих е, да се създават е, различни категории държави, между примерно 10 и 100 милиона е, километра мрежа, да се предвидят два минимум договора вместо един. Не трябва един договор да бъде по, да обхваща повече от една трета от общия брой пътници за страната. Мисля, струва мисля, че това е най-логичният начин да се разшири европейската услуга, която да е наистина ефикасна и това ще позволи да се е, гарантира е, действие като това, което ние желаем да постигнем. Говореше се също и за реципрочността, за прекото възлагане на договори, но ми се струва, че е, аз няма какво да се спирам тези въпроси. Господин Рике, благодаря господин председател. Искам да благодаря до Грош. Той е моят координатор, който извърши забележителна работа. Бях много така заинтересован от, от доклада на Комитета за регионите, който постави разширяването в плана за транспорт, където, разбира се, ще открием целият баланс на тази мерка, която позволява да се определят целите на транспорта, също, както казва вече и Саид, да се въведат социални и екологични норми, а и други някои такива стандарти, и определението за един план за транспорт е, е ключов въпрос, който е важен за цялата система. И другото нещо е, що се отнася до праговете и обеми за обществените услуги, прякото възлагане. И тук има сериозна трудност, защото държавите членки са много различни. Има голяма разлика между Люксембург и Германия. И навинам, че тук изтървахме момента да определим регионален прак, а не национален прак. Европа на регионите. Аз вярвам в нея. Мисля, че това е един добър мащаб и това ще, ще да позволи да хомогенизираме, да уеднаквим много по-добре това предложение. Пропуснахме като че ли този, тази възможност и трудно може да намерим баланс между различните виждани и това само засилва е, трудностите. Що се отнася до срока, би казал на моя докладчик, че 29-та година е малко далече, може би ще трябва да се помисли, както каза Карем Зерви, е, нещо между 2019 и 2029, но 29 е много далече. И последно, що се отнася до реципрочността на европейско равнище, аз издам въпроса за съответството и с договорите, или поне с духа на договорите. И на второ място, общо с е, директивите за общия пазар така че според мен тук ще има сериозен проблем, който комисията може би е, така разумно е подходила към него, но не е решен. Мисля, че тук има проблем с съответствие на различните форми и системи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Грош за работата, която беше свършена. Съвсем кратичко ще се изкажа. Само искам да ви кажа кои са пете точки, по които аз предложих изменения. Първото е, е. това, което е свързано с економическия баланс, който трябва да постигнем, равновесие между отварянето на пазара от една страна и от друга страна другите въпроси. Нали, струва ми се, че това е много важно. След това принципа на реципрочността, външна и вътрешна, това е много важно. Това трябва да бъде регламентирано от държавите членки, защото ситуациите в различни държави членки са различни и лично аз смятам, че би било необходимо така да се решава този въпрос. Все пак не трябва нещата и така да се поставят както идеи. Така, що се отнася до обществените поръчки, аз съм за. Що се отнася до някои данни като дерогации, прагове и така нататък, е, може да изпразим от съдържанието, от принципа на точка предложението, ако има чак толкова много изменения и ми се струва, че трябва да има централизация и упростяване на нещата. Става дума за сертифицирането, както за предприятията, така и разрешителните за пускане на, пазара, за пускане на, на пазара на различни вагони, коли, техника. Трябва да има по-силен европейски регулатор, който да се занимава с това сертифициране и с разрешителните. Благодаря. Благодаря ви. Нас ни притесняват някои из предложения за изменения, които твърдят, че трябва да се отложат нещата от 2029 година, т.е. ще дойде следващото поколение преди да сме започнали да се приближаваме към а, желания края. Аз затова смятам, че 19-та година е по-добър срок. По отношение на максималните изисквания относно задължението за обществена а, а, услуга. Ние сме пре, предложили с един колега доста сложно, може би, изменение, но то е подобно на това, което а, се включва в доклада на господин Кадрауе така, доста строгите изисквания на комисията, може, според мен, имат своите основания. И а, праговете са заложени е, малко под е, първоначалните. Аз мисля, че ако се опитаме да преформулираме тази идея, поне ще тръгнем на някъде защото така ще можем да обсъдим, евентуално да достигнем до компромис по отношение на, раз, на тези пределни размери. За а, въпроса за прякото възлагане и търга. Търгът дава доста гъвкавост на компетентните органи. Търговете могат да са най-различни по отношение на структурата и на размера на поръчките. Не мисля, е, че трябва да се притесняваме, ако пътят на търговете един вид се превърне в основен. А, също така имаме няколко идеи по отношение на обема. А, съгласни сме с господин Зиле за реципрочността. Господин Дюрант, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Грош. Той започна своето изложение, като каза, че не трябва да се разрушава това, което вече функционира. И е, това е именно смисъла на измененията, които предлагаме. Аз съм съгласен да се търси начин да се, се да стимулираме ефикасността на ЖП чрез е, конкуренция. Мисля, че един единствен модел е, има опасност да доведе до една изключително хаотична система на терена, по-специално, що се отнася или в най-гъстите мрежи, които най-много се ползват в някаква страна или по принцип изобщо, или по някои линии, които са изключително натоварени. И за да се избегне такова разкъсване на офертата и този биг банг, нали, който може да се случи, мисля, че може да се предложи една альтернатива, т.е да се съсредоточим конкуренцията по отношение на управлението на ЖП компаниите, чрез един конкурентоспособен мандат или по някакъв друг начин. И в една такава система вече няма нужда да разделяме на малки парчета компаниите, да се замени едно ЖП предприятие с друго на края на договора. Само главата трябва да бъде заменена. Аз предлагам тази система, при която която няма да се е, изправят пред трудност най-големите и най-натварените мрежи. Благодаря. Господин Крамър, две минути. Позволете да изтъкна, че когато говорим за изменения, които са над 300, е, на практика ги получаваме само в оригинал и то предния ден преди заседанието. Просто не е приемливо това. А, дори една седмица да имаме на собствения ни език, пак няма да ни стигне времето за една сериозна а, дискусия. Комисията, изготвяйки своето предложение, го обмислила добре и разполагала достатъчно време, а ние не можем да го обмислим а, задълбочено и по достоинство. Сега за сроковете 29-та и така нататък. Наистина имаме проблема. Ако оставим срока толкова дълги, просто се лъжим сами. Ние имаме позиция. А, и съвсем естествено. Що се отнася до практо, преките, практо възлагане и за реципричността? не става въпрос а, за опитност, а, и нещо друго. А, сега не става въпрос да реципрочно с японците, ако ние не присъстваме на тяхния а, пазар. Но, например, а, защо една а, компания като ИТП да не може да участва в търка в Солун? А, защото ние казваме, ще ви дадем достъп до нашия пазар и искаме дял от вашия пазар. Така става, примерно в Берлин, защото нещата са различни, някъде субсидиите са по-високи, другите по-малко. И а, това а, всъщност а, разрушава конкурентоспособността. Аз съм за строга а, реципрочност, а, включително за субсидиите, субсидираните предприятия. А, ние имаме е, едно от най-добрите предложения, но то не е непременно най-ефтиното. Аз казвам, не, не съм толкова беден, че да си купувам ефтини дрехи, защото най-ефтиното не е най-доброто. Както се казва на а, английски, а, а, струва си да си плати повече, а, за да ти е сладко после. Господин К... Количек. Благодаря. Нелоялната конкуренция вече е факт. В Чехия И е, трябва да е, обърнем внимание на установяването на социални стандарти и спазването на задълженията на операторите, които предоставят обществени услуги. Докладчикът предлага определени прагове, които може би са приемливи, може би 10 милиона е все пак твърде малко. Може би 25 милиона километра трябва да бъде заложено като минимален прак. Имам голяма избирателност в подхода, е, който виждаме е, в Чехия. И много често е, се предлага на търг пакет, в който имат част от е, мрежата, е, която е много привлекателна, с оживен пътникопоток, но се съчетава с други. Трябва да се вгледаме в, в действителността такава каквато е, вместо да подхождаме към проблема от бюрократична гледна точка. Искаме пътниците да получат е, по-добро качество на услугата. С Польша имаме трансграничен регион и там имаме опит, който ни води до извода, че не бива на сила да караме хората да прибягват до реципрочност. Мисля, че би било по-добре да изчакаме междинния доклад през 2015 година и тогава да коригираме сроковете. По-добре е срока да бъде удължен – за да се е, гарантира услугата, без да прибързваме, като мислим само за обемите. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам още веднъж да благодаря на докладчика Матио Грош за доклада, който предизвика над 400 предложения за изменения в парламентарната комисия. Използвам случая да благодаря на колегата си Жари Паке е, това е последното заседание на парламентарната комисия, на което той присъства като а, директор а, и а, водещ по тези досиета. Commission задължителното прилагане на тръжни процедури е, при възлагането на е, договори и недопускането на дискриминация при достъпа на е, подвижния състав има първостепенно значение. Има една група предложения за нови определения, които според нас ще внесат правна яснота, особено когато говорим за последиците за мрежата или пък за плановете за обществения транспорт. Има и предложения да не се допусне дискриминация на подвижния състав, например по-голяма гъвкавост в изменение 363 имаме подобно предложение за подвижния състав или пък недопускане на извън пазарни условия при наемането на лизингова основа на подвижен състав. Всички тези е, предложения заслужават внимание. Реципрочността при възлагането на обществени е, поръчки ще бъде от е, полза за пазара и в държавите членки също трябва да има и възможност за гъвкавост при прякото възлагане, както и в отношенията с трети страни е, при отварянето на пазара. Комисията обаче не може да подкрепи всички предложения, които разводняват предложението на Европейската комисия, като въвеждат задължително е, провеждане на е, търгове, или пък предложенията, които изменят е, минималните прагове за пряко възлагане без тръжна процедура. Също така искам да споделя, че е, Европейската комисия отхвърля всички предложения за неограничени възможности за пряко възлагане без търгове е, в железопътния транспорт което запазва член 5 алинея 6 в сегашния му вид или изкривява начина по който се възлагат е, вътрешно обществени поръчки. Недопускането на дискриминация при достъпа на подвижния състав е елемент от първостепенно значение. Затова тук не приемаме разводняване на задълженията на държавите членки и на държавните органи, примерно чрез създаване на възможност, но не и вменяване на задължение. Също така компетентният орган, който отговаря за надзора на подвижния състав, в никакъв случай не може да се допусне да изкривява конкуренцията. Многократно сме заявявали, господин председателю, че не можем да се съгласим с преходен период за задължителните тръжни процедури да се отклонява значително от първоначално предложение от комисията. Знаете, че ние първоначално предложихме 2019 година. Е, максималните равнища не допускат е, ефективна е, конкуренция в вида, в който някои предложения за е, изменения са представени. Не мога да се спра на всички подробно, но в заключение искам да кажа, че преработения регламент 1370 трябва да гарантира високо качество на услугата и целесообразно използване на обществените средства. Комисията смята, че компромисните изменения, които ще се гласуват в края на ноември от парламентарната комисия по транспорта, ще отразят този дух Комисията на ваше разположение за всяка допълнителна информация и пояснения. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка. Госпожа Билбао, първия доклад, 4 минути и после следващите е, трима докладчика. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател. В моя доклад сме си поставили цел. А, мисля, че предложението на комисията цели същото, а именно да разгледаме целите, заложени от комисията в пътната карта. А, аз описвам положението в моя доклад. Това положение е доста а, смущаващо а, за държавите членки ако те смятат да продължават по същия начин и блокират откъварянето на сектора и дефрагментацията на европейското железопътно пространство. Господин председател, може ли да въведете малко тишина? Аз е... Ма, призовавам тези, които излизат да пазят тишина. Жалко, че излизате, когато говорим за оперативната съвместимост, но както сте решили. Благодаря, господин председател. И така, има известно напрежение е, и известни тежнения в посока на запазване на статуквото. Е, именно фрагментацията, високите разходи, е, за производителите, в частност на подвижен състав, е, е, поражда затруднения за производителите. 6 милиона единичната цена, която се разпростира върху две години. Повечето разходи на практика разходи са свързани с преодоляването на административни проблеми. А, е, така, а, е, няма разногласия по отношение на това какво е проблема. Сега какво да правим? Е, а, мисля, че по отношение на четвъртия железопътен пакет, комисията трябва да а, изчака. Трябва да направи анализ а, на постигнато чрез третия а, железопътен а, пакет и трябва тези държави членки, които се държат ретроградно, да се е, да, да преосмислят позицията си. Е, смятам, е, че е необходимо да се обърнем към националните а, органи, когато говорим за а, Европейската система за управление на ЖП а, трафика. а, ако погледнем колко разходи, включително административно бреме, можем да ползваме тази информация за подобрение. Бихме могли да включим малките и средни предприятия, да насърчим иновациите, защото те могат да се превърнат в световен модел – в това отношение. Над 400 са измененията по доклада. Има няколко проблема, които трябва да разгледаме. 440 изменения. Очевидно създават проблем по отношение на а, становището. А, дали да имаме един вид, едно гише а, за обслужване така че е, успешно да се синхронизират е, различните национални е, ЖП агенции. Е, в е, въздухоплаването това успешно бе постигнато. Но е, тук чуваме често мнозина депутати да казват, че не може да укрепваме безкрай правомощията на европейските агенции, тъй като няма пари за това. Нямаме бюджет. Мисля, че е, добре, е, че положителна бе изненадата след е, срещата с е, е, представители на редица европейски агенции. Европейската въздухоплавателна агенция, например, няма да косва нищо на европейския бюджет, защото тя се финансира от националните бюджети. Така че е добре да се погледне това като модел за Европейската ЖП агенция сега, какво ще правим по отношение на отделните ЖП мрежи? Дали това е необходимо? Ние очакваме, че ще постигнем съгласие в това отношение. Благодаря. Искам да благодаря от името на нашия докладчик в Сянка за обхвата сме е, предложили някои изменения е, във връзка с някои е, системи, като например метрополитена, градски железопътни системи, които също трябва да отговарят на доброволни стандарти. Не знаем какъв е срока, за това не бива тук да конкретизираме твърде много регионалните е, услуги е, са изключени. Трябва да сме много внимателни, когато определяме изключения за е, мобилността. Сме внесли някои изменения, за да се улесни, когато се разработват техническите спецификации за оперативната съвместимост мисля, че по-нататъчна проверка при едни и същи технически спецификации и подобен район не е нужно, за да може операторите ефикасно да могат да използват един и същи материал по едни и същи или съвместими линии. За календара за разработване на техническите спецификации сме пояснили, че това е възможно само ако се направи ясна оценка за очакваните разходи и економически последици за операторите. Трябва да се направи разграничение между високоскоростните и традиционните влакове, защото е, има е, повишени изисквания към високоскоростните, които значително се различават от конвенционалната е, ЖП мрежа. Знаете, че е, междуосието е, в различните държави членки е различно и за това има е, някои леко, леки вагони, които не могат да товарят камиони, например. И трябва да обърнем особено внимание на тази разлика. И накрая за Европейската система за управление на железопътното движение, ролята на националните агенции трябва да бъде укрепена, защото в действителност те трябва да се справят с неизбежната потребност да работят с различни видове системи, и високоскоростни, и традиционни. Ще се огранича в изказването си до тук. Това е най-краткото обобщение на становището на докладчика в Сянка ще продължим да сътрудничим по темата. Благодаря сега господин Крамер, три минути. Искам да благодаря преди всичко на оратора за отличното сътрудничество. Работим по много е, досиета и вече имаме добро взаимодействие като цяло сме постигнали съгласие по а, издаването на разрешение за пускане на пазара на возила, но вече технически как ще бъдат редактирани нормите, трябва да а, отчетем особеностите на националните мрежи. Комисията все още не се е произнесла тук. За регистрите също сме внесли предложения за изменения, защото регистрите са необходими. За Европейската система за управление на железопътното движение – трябва да кажем, че е, няма ЖП състав, който да може да покрие е, всички пътникокилометри, е, които са на лице в мрежата. Единното европейско железопътно пространство трябва да работи съвместно с операторите и с регулатора, за да се постигне уеднаквяване, за да се избегнат неблагоприятните последици, ни трябва преходен период и взаимодействие между националните агенции. Мисля, че компромисът, който се предлага, е във вярна посока. Всеки, който пътува в Европа трябва да бъде обхванат от единното европейско железопътно пространство, както пътници, така и а, товаропотока. Но Латвия, Литва и Естония са в а, особено положение. От Рига до Талин няма пряк влак има само връзка с прекачване и това е стъпка назад. В Франция системата на север и на юг все едно, че е в различни държави. Подобна разпокъсаност не е добра за никого. Необходим е уеднаквен европейски подход. Благодаря. Господин Циле. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика за прекрасно сътрудничество по отношение на техническите въпроси на безопасността. Искам да кажа, че може да се възползва тази възможност, за да се вземе влака в, от Вилниус и да се отиде до, до Рига а, а, за да видите как стои въпроса с различните между оси. Аз съм съгласен, че е, трябва да се направи нещо, но не можем да е, прекратим издаването на сертификати за локомотиви, но това не е проблема. Проблема е, че никой не иска да пътува на дълги разстояния с влакове, които са с толкова ниско, ниска скорост. Т.е. трябва наистина да се насладите на гостоприемство, за си отделите 20 дена, за да пътувате с такъв тип влак. А сега по отношение на а, оперативната взаимосъвместимост, а, е, има, според мен, два вида изолация е, и е, за това предлагаме такива идеи за компромисни текстове. Има има а, е, различни видове изолация, както казах, има някои страни, които целите са изолирани, а други има об, а, е, острови изолирани насред иначе много добре интегрирани системи. И така, ако искате да се свършите, да, да видите какво означава за някой, който иска сертификат от Европейската ЖП агенция, а, не дейте да им искате повече средства или е, отколкото една национална агенция, нито пък им давайте някакви преимущества. Е, стото иначе ще се изправим пред е, война по отношение на одобренията. много от е, измененията, предложени по моя доклад, казват, че трябва да преосмислим е, сигнализацията автомати... и автоматизираното управление на стрелките. Аз не знам а, на как ще свършат тези спорове, може би в нежеланта посока. Сега по отношение на Европейският регистър за возилата, а, както казах, има изолирани мрежи, добре изо... Е, интегрирани в мрежите на трети държави. Как може да а, решим този въпрос. А, а, примерно вагоните или локомотивите, които се ползват а, по, съве, по руските стандарти. Ние посетихме Европейската ЖП агенция, те нямат решения. Примерно не може да се инкорпорират и да се включат към релсите в Финландия, да речем. Благодаря. Благодаря. Уеднаквяването на процесите за издаване на сертификати и за издаване на разрешителни, това е нещо, което е много важно. Всичко останало може да доведе само до влушаване на ситуацията в е, областта на железопътния транспорт. Трябва да се уеднаквят се уеднакви издаването на сертификати в рамките на Европейския съюз. Става дума за всичките сертификати по е, пътя, по маршрута. Има различни изисквания съобразно отсечките. А е, ще се отнася до агенцията, тази ФЕ, e, агенцията трябва да се занимава с процедурите. Европейската агенция трябва да, да, да, да работи по един и същ начин, а не да има 26 или е, повече национални е, нормативни критерии или изисквания. Що се отнася до хомологирането на реципрочността и контрола, който се осъществява от а, агенцията. Мисля, че това е ключов елемент. Ако ние желаем тази процедура да се прилага, да се развива. Разбира се, има а, някои отсечки с, с а, еднопосочни или изолирани, или където разширяването на релсите, т.е. разстоянието между релсите е различно, това е, примерно, в... се е случило в балтийските държави, но и те са имали уеднаквени изисквания. Така. Благодаря, господин председател. Напред исках да ви представя извиненията на докладчика Цянка господин Деграндес Паскуа, който не успя да се яви тук тази вечер. И що се отнася до директивата за интеро... оперативна съвместимост и предлага да бъдат разгледани 29 изменения. Тук става дума за реформата на третия ЖП пакет в отговор на предложението на комисията. Измененията са доста по-амбициозни, които изразяват волята да се установи истинска истинска европейска мрежа, която да е оперативно съвместима в интерес на държавите членки. В повечето от тези изменения докладчикът всяка е на мнение, че трябва да се свързваме с агенцията, с съвместими срокове, системи, които функционират по-настоящем коректно. Тоест, ние поддържаме добавената стойност е, от европейския характер и в този дух ние внесохме по-голямата част от е, предложените изменения. Нашата позиция отговаря на тази и на други депутати, но в случай на различие може да помислим за някои компромиси. Изменение 20 е, резюмира нашето виждане за този доклад. Става дума за случаите, запускане на пазара на коли, на подвижен състав и съгласно настоящото предложение на комисията става дума за условия за пускане в движение на някои видове е, материал и което дава възможност на националните агенции за безопасността да извършват под е, собствената си отговорност, отговорност и поискане от страна на лицето, което внася молбата за пускане на движение, да се ограничават до различните мрежи, които откриваме в държавите членки. След това, другите, други, другите 8 изменения, които изменя член 18, са изменения, които със сигурност ще доведат до бъдещ компромис. Всъщност става дума да залагаме на опита, който е, доказва, че нещата са били добре. Трябва да се установи задължението за консултиране с Европейската агенция е, и което да гарантира, че мрежата се развива логично в Европейския съюз. И по-голямата част от предложенията е, и се наложиха много сериозна работа и това до нас е европейска добавена стоеност, позволява по-голямо либерализиране на ЖП сектора, по-голяма оперативна съвместимост. Така, аз преминавам към господин Камер. Става дума за ревизията на безопасността в е, ЖП. Неща Карпет искам да благодаря на е, докладчите в Сянка. Много добре сътрудничихме и като разглеждам по-голямата част от е, внесените предложения, които са 426, повечето от тях подкрепят, дори бих казал укрепят предложенията за ЖП сигурността. Много съм доволен и от това, че беше въведен сертификат, един сертификат на европейско равнище, нормативна редба, която ще бъде снята в рамките на а, бъдещата директива и ако трябва, ще бъдат измислени нови правила. Все пак съществуват 12 000 такива. Всяка държава е работила всяка своето кюше, но трябва нещата да се поизчистят малко. Но освен тези 12 писмени, 12 000 правила, има и доста незаписани такива, но така стоят нещата в Европа. Що се отнася до безопасността, трябва да се държи, да се държи сметка за времето за почивка, за човешкия аспект на нещата, да знаем как може да продължим да подобри нещата. Все пак трябва да се стараем да има система за нотифициране на опасността, за съобщане на опасностите. Рисковете трябва да могат да бъдат съобщавани. Например, в Великобритания има такава система, която се доказа. Някой човек, който вижда, че има някакъв проблем, не трябва да се страхува, че ще загуби работата си и е, трябва да се извършва по поверителен начин, така че това нещо може да работи и при нас. Минималните стандарти за звук, за шума, трябва да се държи сметка и за това. Разбира се, ако е, на 5 години се а, полират а, релсите, ще е по-тихо, нали, но всъщност оказва се, че релсите са тези, които, заради които се дига шум, но в Берлин, например, ще мога да ви кажа какво правим, по какъв начин подобрихме нещата. Поддържахме структурата в добро състояние, но това струваше много пари регионалните и националните части трябва да бъдат разделени. Аз съм напълно за, например, това да се решава на европейско равнище, но все пак има известен брой изключения. Но както го казах и вече съм го казвал, това не е национален подход. Трябва да имаме а, местен и регионален подход, а, а не на национален. Аз съм убеден, че ще успеем да постигнем бързо споразумение с а, така сериозен компромис от страна на парламентаристите. Всички бяхме на едно становище и преди изборите ни се ще да постигнем компромис с съвета. И миналия четвъртък направихме една голяма крачка напред, защото Германия се беше противопоставила на компромиса до последния момент. Слава Богу, имаше натиск, което позволи да се върви напред, но компромисът е само половин стъпка напред, защото всъщност продължаваме да е, все още да всеки да се крие на национално равнище, което не е много добре. Не ни се иска възможността между е, Европейската агенция и Националната агенция да бъдат единствено възможност. Трябва да има добро сътрудничество между национално и равнишко, европейско равнище. И ако успеем да го направим, тогава ще хвърлим мост към истинската хармонизация за бъдеще. Знаем, че това е много работа. Видяхме, че това е валидно също и за въздушния транспорт. Имаше две съвещания, участвах на едното. Имаше положителни резултати, но този, същия този проблем преди 20 години съществуваше в въздухоплаването, но не съществува и при нас. И това е важно и за промишлеността, за пътниците, в интерес на защитата срещу климатичните промени, защото ще имаме повече безопасност при по-малки разходи в областта на ЖП транспорта. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че безопасността задава много важна рамка за целия железопътен пакет – Във връзка с всички е, други аспекти, особено оперативната съвместимост и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Трябва ни един последователен подход, е, за да укрепим агенцията и е, да бъде издаван единен сертификат за безопасност от Европейската агенция. Мисля, че по такъв начин ще се е, реализира економия, ще се спести време и ще се е, повиши ефективността в името на по-високата безопасност. Внесени са много изменения, няма да ги изброявам поименно. Господин Бах подчерта изводите си на базата на личен опит за преодоляване на тесните места. Особено голямо внимание се обръща и на поддръжката на подвижния състав. И строгите изисквания за работното време, за периодите на почивка на персонала – аз не мисля, че трябва да се засича до секунда времето. Мисля, че една е, обща система, която гарантира справедливост и безопасност, ще бъде най-сполучливото решение. Според господин Бах, съществуват е, чудесни възможности да се постигне споразумение. Благодаря и сега господин Алкадрауи за три минути. Благодаря. От името на нашия докладчик в Сянка бих искал да обясня внесените от нас изменения. Голяма част от тях възпроизвеждат текста, който е, съществува в законодателните актове за авиационната безопасност в гражданското въздухоплаване. С е, изискванията е, за почивка и работа на персонала и въвеждането на една култура на справедливост се насърчава персонала да докладва за възникнали инциденти. Винаги, когато има авария, трябва да се установи кои са пострадалите и процедурата трябва да е ясна. Знаем какъв е горчивия опит от Испания. Искаме да има съображение в преамбюла, в което да се предвиждат е, защита на пострадалите, така както е, примерно е, при високоскоростните влакове в Франция е задължително да се направи резервация, а не просто да се закупи билет, което дава възможност после за по-лесна идентификация на пътниците, евентуално пострадалите все е, в името на безопасността предлагаме е, да се въвеждат и резервни системи, които да се задействат при извънредни ситуации. За плановете за извънредни ситуации операторите, управителите на инфраструктурата трябва да разполагат с е, планове за достъп и подпомагане при възникване на инциденти и аварии, както и за подпомагане на пострадалите от тях. В моя доклад, доклада Ел Кадрауи, който вече обсъдихме, също става дума за система за координация при трансгранични е, услуги. Когато има инциденти и аварии, е много важно операторите да работят съвместно както и по другия доклад, трябва да се направи ясно разграничение между високоскоростните мрежи и конвенционалните мрежи. Бихме искали е, агенцията е, да въведе е, задължителен минимален интервал за извършване на ремонт, преглед и поддръжка на системата в зависимост от вида трелси също така една година след влизане в сила на директивата е, Европейската комисия да е, въведе изисквания за минимални периоди за работа и почивка на машинистите на локомотиви, за да се избегне онова, на което станахме свидетели в Билбао. Благодаря, господин Бения. Аз внесох няколко изменения, с които искам да почерта колко е важно а, изразът, доколкото разумно е възможно. Защото когато се опитваме да намалим риска, трябва да докажем, че а, разходът, който ще предполага намаляването на този риск, не е несъразмерен с ползата от такава една мерка защото ако се стигне до крайност, просто в търговско отношение железопътният транспорт ще стане изобщо немислим сега, важно е, че е, навсякъде се казва, че е, който участва в даден процес, той отговаря. Да, верно е, но не трябва да се е, объркваме все пак. Защото в едно такова търговско взаимоотношение имаме клиент, който има договор с, пред, с а, е, е, предприятие а не с някой, който е изпълнително долу по веригата. Тоест, трябва да сме сигурни, че когато имаме договор, клиента знае към кого да се обърне. Има предложение за възможността в държавите членки да се въвеждат конкретни изисквания за безопасността. Това няма да вреди на взаимната съвместимост, но в някои случаи може пък да се окажат несъвместими. И за да не се стига до там, ние искаме да направим така, че ако има по-стрикни изисквания за безопасността, те да не бъдат противовес на хармонизацията. Ако са, ще трябва пак да почне всичко от начало и пак ще ни трябва 10 години. Междувременно ще имаме една система, която няма да може да функционира единно. Сега, по отношение на нормативната база за работното време, можем да подходим към нея а, така както разглеждаме правилата за, за сигурност, а не както минал седмица, когато разгледахме ни други е, спър, а, въпроси, но не мисля, че социалните а, рамки трябва тук да ги въвеждаме а, в контекста на безопасността. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря за съдействието на колегите, както работихме по техническата рамка. Може би като законодател, ако подходим по този въпрос, както към технически въпрос, това ще е доста логично, но може би не всички мислят по този начин, но ако имам възможност е добре да, да а, направим това. И сега, по отношение на едините сертификати за безопасност, имахме много добра среща е, е, с е, колегите от въздухоплаването, да заимстваме от техния опит и какво може да се приложи по отношение на железопътния транспорт. Обсъдихме интересни моменти по отношение на единния сертификат в въздухоплаването. Това се е прави от ЕСА. Може би такава една възможност е добра и за нас, а може да се достигне като компромис до система, където сертификат се издава от национална, национален орган по безопасността и да се признава от другите сега, има много изменения по отношение на системата за сигнализации, особено от депутати от големите държави. Те казват да забравим, да оставим всичко в ръцете на националните органи. Значи, от една страна искаме а, да укрепим Европейската агенция, да имаме единно ЖП пространство, а, а по други въпроси възприемаме съвсем друг подход. И се надяваме сега, че ще намерим добри и непротиворечили компромисни решения. Благодаря. Колегата Чек, имате думата за 4 минути. Благодаря, господин председател накратко до някъде може да се намери е, решение на въпроси, които поставихме и в а, а, другите доклади. А, има общи въпроси. За, по нормализиране на счетоводните сметки в ЖП е предприятията, които са подобни с въздухоплаването. Съгласен съм и с изказалите си, които казаха, че трябва да разглеждаме фактически предложения за решаване на въпроса. Тоест да имаме а, ясно разписване на случаите, където нещата ще се контролират от Европейската агенция и кога националните органи а, ще а, работят и после ще се, и се, ще се подпомагат а, една друга. За разлика от въздухоплаването обаче при ЖП транспорта имаме нужда от поддръжка на инфраструктурата, защото това е гаранция за безопасността на цялата система. Това искам да кажа. Много се говори, мисля, че са ясни вече позициите. сега давам ви думата за доклада за агенцията. Благодаря ви. Над 400 са измененията и по този доклад. Бих казал, че а, тук а, не е трудно да се отчетат предложенията а, и да се вземат предвид, тъй като те са доста технически. Има и други, които се отнасят до нови проблеми, които би трябвало също да се отчетат. Според мен там а, също ситуацията не е много трудна за овладяване. Например, говори се е, за единния сертификат и за това как да се е, признава сертификат издаден от една страна. Що се отна за препоръките в, и области, в които агенцията трябва да излиза в препоръки, има много изменения. Също така а, по отношение на обжалването, на а, състава, който разглежда от обжалването и за крайните срокове също, но няма да има проблеми. Сега има едно изменение за таксите, много интересно т.е. различно ценообразуване в а, зависимост от а, това какви са сертификатите и разрешителните. А, трябва да а, си дадем сметка, може би, че а, на един общ пазар не всички участници са еднакви. За езиковите въпроси нямаше много предложения за изменения т.е. всички сертификати и разрешителни трябва да се превеждат на официалните е, на е, е езика на държавата, където се използват, а, при положение, че това е, е език от Европейския съюз. Да, разбира се, но един това, може, това звучи много а, а, логично, но, но в юридически план не знам, ако става въпрос за език, който се използва за а, издаване на такива сертификати, а той не е език на Европейския съюз. Не е добре разработена а, рамката а, за отношенията между агенцията и националните органи. По отношение на възлагането на договорите, дали няма да има някои противоречия в ЯСА, Ята казва, казаха, че са решили въпроса в а, а, доста благоприятни а, посоки и без много напрежение. Надяваме се, че този опит може да го ползваме и при нашия регламент, но но това още рано да се каже. Освен това, има доста въпроси, които са, свързани с, досиетата за безопасността и за оперативната съвместимост и ние ще, ще продължим да си сътрудничим с колегите, които основ, основни докладчици по тези теми. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, Робет, за неговата работа. Мисля, че така нашата гледна точка е, че агенцията трябва да бъде център, сърцето, където да се централизира целия, цялата система на безопасност и термодалност, оперативна съвместимост, като се дава естествено на агенцията сертифицирането, така както се предвижда от комисията, а също и контролните функции. Трудността и проблема, който често се поставя, това е съчетаването с националните агенции. Да, сигурно може да се намери възможност между националните власти и Европейската агенция да се намери начин на връзка, особено в някои страни, където е по-специфично, като Балтийските страни или в Испания, или когато става дума за някои неща, които са чисто местни, но това предполага е, разбирателство между националните агенции и европейската. Но трябва все пак е, да се осигури е, еднакво качество на услугата. Иначе мисля, че идеята да се централизират нещата в ръцете на централизацията, мисля, че това е елемент от европейска интеграция и то е много важен. Е, смятаме, че пътуващия състав трябва да бъде сертифициран в областта на безопасността. Трябва, много е важно да, се, да бъдат стандартни резервните части. И освен това да се уточнят някои неща по отношение на организацията. И второто са средствата на агенцията е, имаше истински проблем как е, е, да се осигури имунитета и отговорностите на, на агенцията, но е, имаше така безпокойство относно човешките ресурси и финансовите ресурси, защото ми се струва, че е, задачите са много важни, а пък е, средствата не са много ясни какви ще бъдат. Те няма нищо по-опасно от това да се Поведа такива важни задачи, като безопасността и оперативната съвместимост на, на, на, на оператори, които нямат необходимите материални средства. И последната тема на, на дебата беше срока за въвеждане в сила. Смятаме, че все пак трябва да оставим възможност на време на операторите да се ориентират. Мисля, че това ще бъде предмет на компромис капацитет от една страна. Ставаше дума за една година време в срок и един преходен период от 36 месеца, което е предложение също е добро. Все пак е важно, преди какви са залозите, съвсем оправдано да внимаваме какви ще бъдат сроковете, средствата и мерките за приложение. Благодаря. Благодаря. Три минути. Да, господин председател, скъпи колеги, ние сме за засилването на ролята на Европейската ЖП агенция в Арансиен, което е нашата основна забележка. Считаме също, че тези, които искат сертифициране или разрешително, трябва да имат право да се обърнат към Европейската агенция или към националния орган, като тази дрогация все пак ще трябва да бъде единствения случай, при който заинтересованото лице ще има право да избира да се обърне към Европейската агенция или Националната агенция. Имам известен брой изменения, които бяха въведени, които позволяват подобряване на системата, изяснат властите, отговорностите на агенцията и Европейската и Националната, разширяват се компетенциите за тази агенция в относно решенията, които са вече взети. Повече уточнения за национална наказателната отговорност на агенцията и персонала, да се уточня, уточняване на реципрочния достъп до трети страни, е, по-добре определен на езикови режим на агенцията и установяване на преходен период, както каза колегата Доминик Рики, което ще позволи на е, агенцията да се засили, да стане по-компетентна и да се осигурят необходимите ресурси и опит за тази роля в областта, разбира се, на безопасността. Според мен този механизъм, временен механизъм, може да се копира от това, което е направено в въздухоплаването. Така че предлагаме един преходен период на два етапа, две години транспониране и три години и половина допълнителен период, през който държавите членки ще могат да позволяват да издават сертификати и разрешения при условие, че се извършва от Европейската комисия, от Европейската агенция сериозен контрол, по-специално върху поддържането на а, а, безопасността и да няма дискриминация в издаването на разрешенията. Благодаря, господин Банян. Благодаря на Робърт за добре свършената работа и на колегите за измененията. Много ми е приятно, че е, сме на път да намерим решение по някои въпроси, особено във връзка с строгите срокове и конфликта на интереси. Мисля, че тук сме намерили решение. Имам един въпрос към комисията във връзка с някои предложения е, за въвеждането на тахографии за машинистите. Знам, че е, има доказателства за злоупотреби. Действително ли съществува проблем с злоупотребата с тахографи в е, железопътния транспорт? И когато закъсняват влаковете, тогава е, как е, отчитаме тахографите? Доста обсъждахме този въпрос. Как могат операторите, когато работят на национална територия, да избират дали да получат е, сертификата от Националната агенция или от Европейската. Мисля, че тук трябва да се помисли, е, едва ли един преходен период ще помогне. Е, важното е да разберем, че един универсален подход не може да накара германските железници да плащат същите такси, както е, една теснолинейка, която обслужва 20 км отсечка. Внесени са много предложения за изменения в тази посока, и, е, за да се диференцира таксата според обслужваната територия. Но при издаването на сертификатите, разрешителните от Европейската агенция, трябва да е ясно, че е, там при трансгранични услуги е, сертификата от тях. Разбира се, Балтийските страни са в специфично положение. Забравих какво още исках да кажа, въпреки че имаше още едно-две важни неща. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Благодаря и аз за доброто сътрудничество на господин Цилев. Мисля, че то се отразява и в компромисите. Не винаги сме единодушни по всички въпроси, но търсим решение. Агенцията като орган, който обслужва на едно гише, е цел която изисква взаимодействие между националните агенции и европейската. Като разбира се при е, противоречия превес има решението на Европейската агенция. Когато а, говорим за нейната роля, трябва да имаме предвид не само социалните условия, условията на труд, но и безопасността. Безопасността ще се повиши а, чрез а, системата за управление на ЖП движението. За това вече стана дума за а, езиците. Всички сме единодушни. Ако възникнат проблеми, може да се премине към един общ език между страните, в зависимост от обслужваната е, територия, но така или иначе има ясно договорно е, отношение между Европейската агенция и националните агенции и що се отнася до безопасността, германският орган трябваше да отстъпи назад, за да се наложи европейския подход. Необходими са ясни преходни периоди за прехвърлянето на правомощия. 15 години не е срок. Той е толкова дълъг, че все едно не сме го определили. Обеден съм, че е, съветът е, ще обърне внимание не само на е, решенията предложени тук, но и по другите законодателни актове за оперативната съвместимост и останалите въпроси, мисля, че с общи усилия ще постигнем добро решение. Благодаря на а, Роберт и на госпожа Билбал. Сега господин Количек. Ještě jednou bych se vrátil k tomu, že kapacitně, pokud... Благодаря. Само няколко коментара по отношение на капацитетните възможности. Ако искате Европейската агенция след един преходен период да поеме веднага всички изпитания от техническо естество. Това би било нелепо. Трябва да, да излезем с стандартите, а самото изпитване трябва да се извършва в национални изпитателни центрове и по този начин националните агенции също си гарантират, че техните сертификати ще се е, признават. Това би бил напредък за е, железопътния транспорт. Иначе е, трябва да помислим и за поддръжката, както за подвижния състав, така и за е, инфраструктурата ще бъде е, добре да се справим в реални срокове. Благодаря. Сега за доклада на господин Количек. За доклада за нормализиране му давам 3 минути, но останете по 2. Благодаря. Благодаря. Що се отнася до моя доклад? Доста неща бяха казани по този повод, но освен Европейската комисия, е, това, което е много интересно, Европейската комисия не. като че ли не подкрепя ЖП сектора, защото в е, четвъртия пакет е, трябва да се подпомага на железопътния транспорт, да му се е, даде е, известно предимство пред другите е, видове превоз. Трябва да бъде предпочитан. А що се отнася за регламента, е, всичко това, изобщо регламентите трябва да бъдат прилагани и трябва да кажа, че съвсем не е добре да отричаме този текст, независимо, че комисията каза обратното, защото всеки път, когато говоря в, с хора от Министерство на транспорта или пък хора, които не са чак толкова наясно как стоят нещата, всички казват да, така е, но когато говоря с представителите на ЖП дружествата, те казват, не, в никакъв случай не го правете, нека да си останат за сила тези регламенти. И това е нещо, което... Ние нямаме други стандарти на практика. И сега казвате, че трябва да избираме Имате ли доверие в някой, който работи на терена или в някой министр? Разбира се, аз предпочитам, <clears throat> аз съм говорил, е, работил 25 години в едно предприятие. Трябва да кажа, че хората, които са на терена, са по-наясно. Тъй, че трябва да кажа, че ще трябва това нещо да го разгледаме по-отблизо, да се откажем от е, регламента в никакъв случай. 2019 а пък вече след това комисията ще трябва да прецени нещата на основата на доклад, който ние ще изготвим най-късно през 2017 година. До сега не е имало такъв доклад, така че ще е добре да бъде изготвен а, такъв отчет две години след изтичането на срока, за да се види как стоят нещата. Ако това изтече през 2012 година, ще има ново законодателно предложение, което на практика ще дава същите еднакви права на всички. Не само на бившите предприятия, но и на новите. Всички, които днес са представени на пазара, те са около хиляда, може би. Не искаме да дискриминираме никого. Искаме да използваме възможностите на този текст в интерес на е, ЖП сектора. Благодаря, господин председател. Относно това предложение за отменяне на този, за отмяна на този регламент, аз поделям анализът прилагането на директивата неизбежно ще промени законодателната и нормативна структура на този сектор. И, и е трудно да се оцени от сега да дали трябва да се имат права тези предложения. Затова аз предлагам да се отложи датата за отмяна на този регламент. От това, което каза нашия колега, мисля, че за предпочитане на този етап да не предвиждаме дата, конкретна дата за да вземем под внимание оценката на Европейската комисия за отражението на директивата за 2017 година. Тази оценка ще ни позволи да решим, да видим дали съответния регламент трябва да бъде отменен или просто променен. Затова именно внесох такова изменение в този смисъл. Благодаря, господин Одиас. Две минути. Благодаря, господин председател. Аз е, чух какво беше казано от господин Количек. Неговите съмнения не ни остават безразлични, естествено но нарочно не представих е, предложение за изменение, защото ми се струва, че подходът, който е прият от комисията е правилният. Комисията пледира за отмяна на 62 от 2009 година, който отговаря, е, който говори за е, отчетите на жезопатните предприятия регламентът си изживя времето. Вече той устарял, беше приятен на времето, когато бюджета на управителите на ЖП компании беше включен в бюджета на различни държави членки. Държавния бюджет и беше необходимо държавата членка да гарантира при определени условия, разбира се, включването на правата на пенсии, задължения като например, за специални обещетения при злополука и така нататък, включително и обещетения за злополуки на прелези. Сега вече тези неща се изживяха, устаряха. Още повече на времето само 30, някои от 36-те предприятия имаха право на тези компенсации. Днес, когато хармонизираме нещата, няма никакво съмнение, че регламента и имал смисъл да съществува по времето, когато е, ЖП предприятията трябва да се защитават само от конкуренцията срещу други видове транспорта, а не други управители на ЖП а, е, услуги. И днес не може да приемем е, дискриминация, не може да, да, да разширяваме, както каза, беше казано, да се реши всичко това нещо за всичките предприятия. Така че трябва да приемем предложението на комисията. Благодаря и сега. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. За това нека да чуем Крамер. Да, ще представя нашата позиция макар и да отсъства титулярката ни, поредицата мерки трябва да изчака либерализирането на пазара. Благодаря ти, Майкъл. И така, комисията за последен път пред нашата парламентарна комисия давам ви 10 минути, ако ви е стигат да изясните вашата позиция. Това не значи, че трябва да се напъвате до 10 минути, а, колкото ви е необходимо. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Билбао, на господин Крамер, на господин Циле и на господин Количек за техните доклади. Благодарим за тяхната последователност. В редица отношения те подобряват предложението на комисията и са много полезни в смисъл, че вземат като критерий обслужваната територия, което е добра основа за по-нататъчно развитие на междуинституционалния процес. Няколко технически елемента за съответствието в определенията, които са дадени на едни и същи понятия в различните актове. Мисля, че тук има различни предложения, които в крайна сметка трябва да се уеднак... уеднаквят. И сега няколко конкретни бележки по изказванията тук. Първо, за системата за управление железопътното движение. Тя има отношение и към трите доклада. Благодаря на докладчиците за това, че предлагат системата да обхване не само подвижния състав, но инфраструктурата. Това виждаме и в трите предложения и то има първостепенно значение, както а, Михаил Крамер а, каза, това ще може да улесни работата ни след а, а, настъпилата катастрофа. Аз чак не бих употребил дума като катастрофа или бедствие, но така или иначе е, системата за управление на железопътното движение ще осигури липсващата е, за сега приемственост и непрекъснатост. Изпълнението на този е, проект не винаги отчита в достатъчно степен оперативната съвместимост, а тя има също толкова голямо значение, както и необходимостта да се изгради ясна рамка за отговорностите на управителите на инфраструктури. Благодаря, че и в трите доклада се набляга на този елемент. На второ място е много важно да се обърне внимание на ресурсите. Тук има редица е, внесени предложения за изменения. Благодаря на колегите. Голяма част от предложенията са полезни по същество, например за регистър на возилата. Много разумно предложение, както и правомощията на компетентния орган за наблюдение. Тук има доста смислени предложения, които ние приветстваме. Разбира се, всички те ще имат важни последици от гледна точка на ресурсната обезпеченост. Неизбежно опираме до наличието на средства и в крайна сметка бюджетният орган ще трябва да поеме голямото предизвикателство, което му подава законодателят за бюджетно обезпечаване на всички тези мерки, които имат своето финансово измерение. И това има връзка с последния въпрос, който искам да поставя. Сроковете, графика за прехвърляне на правомощия на агенцията. Ние предлагаме това да стане след периода за транспониране, а той самият продължава две години за директивата за оперативната съвместимост. Мисля, че самият бранш се нуждае от повече ефективност на процеса и като имаме предвид, че преговорите ще се проточат известно време и междувременно агенцията е, ще трябва да работи с националните е, органи по безопасността, както съм казвал и преди, искам да потвърдя, че агенцията е, след периода на транспониране ще поеме пълноценно своите правомощия. Разбира се, е, има е, аргументи е, да се настоява без никакво отстъпление да се поддържат качеството и безопасността, но така или иначе да бяхме предложили и 5 годишен преходен период, пак нямаше да е лесно агенцията да поеме своите правомощия. Аз и колегите Двустранно е, ще изясним някои допълнителни технически елементи. По е, доклада на господин Количек направихме оценка на полезността на регламента. Той е морално устарял, отдавна е прият. И на първо място смятаме, че той няма никаква стойност финансирането, което ЖП компаниите получават по различните категории пътници, показва, че е актуализирана нормативната уредба, има преработена версия. Много малко са железопътните компании, които разчитат на този остарял регламент, за да получат обещетения за преференциалните цени, на които които се предлагат на определени категории пътници. В железопътния транспорт, господин председателя, имаме много добър кандидат. В края на краищата полезността е нула, а бюрокрацията и всички осложнения да се следят финансовите потоци в финансовата отчетност създават проблеми на операторите. Понякога и поради това, че те не знаят, че има нормативна уредба, има процедура, на която те могат да се позоват в работата си и е, отмяната на остарелия регламент е изцяло в техен интерес. Благодаря. Благодаря. Господин Паке. Бих искал сега да ви пожелая е, големи успехи на новата длъжност в комисията, която заемате. Благодаря ви за досегашната работа с парламентарната комисия по транспорта. Откакто аз съм председател, мога е, само да изразя най-висока оценка и най-искрено да ви пожелая успех в по-нататъчната ви кариера. Brian, thank you very much, uh, and thank you very much also to colleagues. I also... Благодаря много. Благодаря на колегите. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря и на вас, на депутатите от е, Европейския парламент и на всички служители за е, чудесното сътрудничество през изминалите пет години. Благодаря. Добре, сега бързо последно на доклад докладчиците, господин Алкадрал и го няма. А, може би там Грош, ако обичате набързо. Да, съвсем набързо Матио Грош ни казва, че благодари на колегите за техното участие, че си дава сметка за това, че трябва да се постигнат компромиси и е, да се каже на комисията, че е, това правило за компромиси и добра воля се прилага също и за нея. Основните елементи за него се остават е, е, подобряването на услугата, което води естествено увеличаването на заетост, а не влушаване на социалните условия. Мисля, че това беше, което да скаже. Разрешете ми, господин председател, само една дума да кажа господин Паке. Какво удоволствие имахме да работим с него и уважението, което изпитваме към него и че колко ни е мъчно да видим, че ни напуска. Sorry, Госпожа Билбао, искате ли да кажете нещо? И вие? Да, благодаря. Благодаря, искам да благодаря на господин Паке и сътрудниците за чудесната работа, която бяха, която извършиха и за времето, което посветиха, за вниманието, което отделиха на нас и на нашата работа. И затова искам да добавя, че съм много удовлетворена, защото всички сме съгласни с едно, че трябва да вървим напред, като засилим ролята на Европейската железопътна агенция. Остава един въпрос да се реши. Как ще протече прехода по съвсем разумен начин, за да се въведе необходимото хармонизиране, за да се премахнат тези граници в ЖП сектора. Как ще стане всичко това? Как ще се увеличат компетенциите на Европейската агенция? И съм също много доволна от това, че по-голямата част от предложенията за изменения, най-вече които касаят хората с недъзи, бяха приети, а също и измененията за Европейския регистр. За мрежите ще говорим още, също ще говорим и за по елементите за транспониране и хармонизиране на нещата. Благодаря, господин Крамер. Аз също искам да благодаря за доброто сътрудничество с комисията и се възползвам от възможността да благодаря лично на господин Паке. Имахме доста дискусии, не винаги бяхме на едно мнение, но винаги сме се уважавали. Това е най-важното и няма да забравя сутрин, като идвах в парламента и го виждах той с колелото си. <laughs> Действително добре изглеждаха нещата. Аз му направих един малък подарък, една малка книжка и като се върне в Германия ще му обясня малко как стои въпроса с Берлинската стена. Така, Роберт, искате да добавите нещо? Да. И аз искам да благодаря на господин Паке за изключително професионални начин, по който а, той работи тук с нас и пожелавам ви всичко добро на, следващия, на следващата ви длъжност. За нашата дискусия стана ясно, че имаме по-малко разногласия в техническата сфера, затова нека колеги да се възползваме от това. Господин Количек. И както нашия колега господин Крамер, да види, който е видял господин Паке на колело, не само тук, в Брюксел, но също и в Берлин. Да го видим също, може би, и в моя град. Независимо от това, мисля, че след обмен на мнения, винаги трябва да бъдем внимателни, трябва да оценяваме нещата и да оставаме място за всички предприятия. да се разберем с собственото си правителство, всичко е вред. Те не са хиляда в този сектор. Не са хиляда, които да отговарят за инфраструктурите. По-голямата част са тези, които извършват услугата и смятам, че може би са около 40 или 50 предприятия, които управляват инфраструктури, т.е. които могат да се възползват, да получат печалби от тази директива, която трябва в един разумен срок да решим. Е, аз съм много... Аз съм готов да продължим дискусията, но първата цел, която трябва да преследваме ние всичките е да помогнем железопътния сектор да бъде по конкурентно способен също е, в сравнение с останалите е, транспортни сектори. Благодаря, колеги. Благодаря ви, колеги. Трябва да ви напомня само, че на 26 ноември ще се гледат докладчиците, ще бъде възможност това за докладчиците и техните колеги в сянка да постигнат споразумение. Аз съм съгласен с Робърт. Наистина, по техническия стълб има по-малко разногласия и може да се работи от там нататък. Либерализирането на пазара е друг проблем. А моя задача е да ви насърча да работите, да се приобщят всички. Това е единствения начин по досието да се постигне напредък. Благодаря ви. Благодаря също за това колко дисциплинирани бяхте и спазвахте регламента за времето. Изключително много облегчихте задачата ми е, да дам думата на всички и да изразят е, своето установище На 26 ноември ще се гласува в парламентарната комисия, повтарям. По точка разни нямам нищо друго, само трябва да ви кажа е, че следващото ни заседание е на 4 ноември 2013 година от 15 до 18.30 часа в Брюксел. Ако някой намери Матио, веднага можем да почнем заседанието на координаторите. Благодаря. А, той изобщо няма да дойде, така че почваме направо, но нека да изчакаме да се изтеглят останалите от залата и започваме заседанието на координаторите.